Протокола от вчерашното заседание е раздаден. Има ли забележки по протокола? Можем ли да приемем протокола? Следващата точка от дневния ред е гласуването по искане за консултация от Комитета на регионите по